утре в 12 часа. Госпожи и господа, следващата точка от дневния ред е доклада на господин Маринеско, посветен на европейските системи за спътникова навигация. Най-напред ще дам думата на господин Маринеско за 4 минути. Е, Președinte, Системата на навигация при... Благодаря, господин председател. Европейските системи за спътникова навигация ангажират всички държави на, всичко, на всички нива. автомобилите не биха могли да, се, да бъдат изключени от тази система. А, през следващите години предстоят и нови развитие. Предстоят 18, предстои въвеждането на 18 нови констелации от системи. Тези системи са изключително, предоставят изключително важни услуги и те отговарят на потребностите, като например определяне на местоположението, селското стопанство и други. В транспорта, селското стопанство и енергетиката се използват такива системи, такива спътникови системи публичните институции имат възможност да подобрят своята дейност чрез работата на спътника Галилей. Разработването на спътникови системи е определено полезно за Европейския съюз, защото се разработват пазари, се развиват пазарите, създават се нови работни места в Европейския съюз, нови възможности за търговска дейност се разкриват пред доставчиците на услуги и пред бизнеса. Създават се много големи предимства на стойно 70 милиарда евро. Ние направихме разбивка на бюджета дейностите свързани с сегментите в космоса, с поразуменията, с, изпълнението на, с използването на тези системи, с управлението на програмите. Комисията предлага по 1 милион евро на година за периода до 2020 година. Препоръчваме на комисията един гъвкав подход, така щото комисията да може да прехвърля средства от един сегмент към друг. В момента 7% от е, БВП на Европейския съюз е свързан с спътниковите системи. 300 милиона евро струва поддръжката, 150 милиона за самите технологии и още 150 за научно-изследователска и развойна дейност. 100 милиона евро са определени за развитието на тези дейности, а останалите са по Хоризонт 2020. Комисията е определила на GSA ролята за управление на системата. Това е една изключително важна роля за бъдеще и ние планираме да развиваме този този пазар. Не на последно място трябва да се вземе предвид и ролята на доброто управление. Трябва да се създадат ясни цели, да се разпределят ролите между а, различните м, органи, комисията, Европейската агенция а, за м, космически изследвания и всички останали. Те трябва да си сътрудничат и да работят по ясни правила. Господин Маринеско, благодаря. Сега давам думата на комисаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Европейския парламент и най-вече на господин Маринеско за неговата работа по този въпрос. Не само защото Галилео беше първото предложение в многогодишната финансова рамка за следващия период 2014 и 2020. Постигнатото споразумение ни дава възможност 7 милиарда евро през следващия програмен период да бъдат използвани за разполагането и експлоатацията на Галилео и неговите приложения. Галилео се превърна в реалност, има 4 сателита в орбита, има редица наземни станции в различни точки на света. Изпитанията на тези спътници дадоха ясни резултати. Имаше демонстриране в станцията Фалчино и беше констатирано, че а, тези сателити осигуряват а, много по-голяма прецизност, отколкото американската система GPS. Резултатите са много насърчителни а, и те ни позволяват а, да предвидим а, осигуряването на услуги в а, бъдеще, което е доказателство за потенциала и уменията на европейската индустрия в тази област въпреки че има забавени от няколко месеца, ще се премине към изстрелването на следващия спътник. Аз съм оптимист и съм убеден, че преди да приключи мандата ми като комисар по въпросите на индустрията, ще има доставчици на услуги и ще бъдат предложени първите услуги в рамките на Галилео към октомври месец 2014 година. Много важно е за гражданите и за фирмите ни а, да могат да се възползват най-скоро време от тези услуги. Галилео е възможност за подобряване на конкурентоспособността на нашата индустрия. Ние говорим за гарантиране на приемственост в реализирането на програмата и през следващия финансов период, не само по отношение на економическите аспекти, но и по отношение на управлението. Комисията с огромно удоволствие установява, че и парламента и съвета подкрепиха нашето предложение, което е значителна стъпка напред в организацията на програмите, отчита нуждата от рационализирането и използването на съществуващите структури. Комисията и в бъдеще ще отговаря за изпълнението и ще се отчита пред съвета и парламента по отношение на изграждането на инфраструктурата, обаче е, задачите ще бъдат прехвърлени на Европейската комунистическа агенция, както на Европейската агенция за гена с е, парламентът също поиска бюджетът, който се осигурява по този регламент, да бъде е, осигурен, да могат да бъдат финансирани възможностите, които предлага Галилео и Егнос. Не можем да пропуснем този шанс. Поисках от генералния секретар да обмисли също какво може да се направи за укрепване на влизането на пазара на Галилео. Има още две неща, на които искам да се спра. Комисията напълно разбира, че 7 милиарда евро за спътникови програми за следващия програмен период е сума, която не е малка и трябва да намалим разходите, да изразходваме тези средства най-рационално. Съветът и парламента ще получават ежегодно отчети за изпълнението на програмата. Комисията редовно ще провежда срещи в рамките на Междуинституционалната комисия по Галилео с представители на съвета. През този месец институциите получиха доклади за това, което е направено на техническо ниво. Доклад от мен, както и от ръководителя на Европейската космическа агенция. Благодаря. Не виждам господин Техоро в залата. За това давам думата на госпожа Карвайо за една минута. Господин председател, господин комисарио, нека да започна като благодаря на докладчика за този отличен доклад. Калилей е много важен за глобалната навиг... Навиг... навигационна система. Проектът на Европейския съюз е част от стратегията Европа до 2020. Галилей допринася за развитието на много сектори на економиката. Гражданите и предприятията също могат да се облагодетстват чрез пряк достъп до навигационната система. Комисията по бюджет щете, че е, програмата трябва да бъде финансирана надлежно и като се предоставя 6,3 милиарда евро. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисарю, уважаеми колеги. Аз също искам да благодаря на нашия докладче господин Маринеско, който изготви един отличен доклад. Когато говорим за важни теми, винаги се стига до това, че сме зависими от инфраструктурата на Съединените щати. Знаем всички за GPS, Системата, а, сигнал, който всички получаваме от тази система. Европейският парламент в тази връзка реши да способства за изграждането на такъв тип инфраструктура в Европейския съюз и да се намали зависимостта от американската инфраструктура. Ние винаги сме говорили за една амбициозна а, политика на европейско ниво, свързана с а, развитието на космоса. Говореше се и за съответното финансиране и като цяло мога да кажа, че сме отбелязали напредък. Трябва да изчерпим този потенциал, е, който ни се предоставя. Уверена съм, че в крайна сметка ще има 27 сателита. В момента има 27 сателита в орбита и те могат да бъдат заменени с едината система Галилей. Има синя карта. Дали ще я приемете, госпожо Ниблер? Госпожо Ниблер, от господин Гаспари ще приемате ли синя карта? Моля, господин Гаспари. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Ниблер, преди време говорихме за това дали е смислено да се разходва толкова много средства за такава навигационна система, без да знаем какво ще е приложението на тази система и колко често ще се използва тя беше изражено безпокойство за това колко турите ще могат да приемат този сигнал и накрая не стане така, че имаме една руина в орбита. Госпожа Ниблер, благодаря колега Гаспари. Да, това е един много важен въпрос, на който ще отговоря с да. Да, много мислихме по въпроса и а, ние искаме да задълбочим нашите размишления. Ще има и доклад за политиката в областта на космическите изследвания. Има доклад и от колегата Проди по подобна тема, по темата за Коперник как ще успеем с средства на данокоплация да финансираме тези програми, е, как тези системи ще бъдат използвани ефективно, какъв ще е достъпа до сигналите и до данните, които се генерират. Всичко това са важни теми. От месеци се занимаваме с тях. Смятам, че още по време на този законодателен период ще можем да излезем с конкретни предложения. Следващият оратор е госпожа Тикао, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, приветствам обстоятелството, че имаме 7 милиарда по тази програма, максимума. Това са средства отделени за периода 2014-2020. Това е система, която не признава националните граници, а услугите са изключително важни за економиката. Голям брой економически отрасли, включително е, економика, енергетика, телекомуникации, но също така полицията, управлението на кризи, управлението на границите използват е, тези спътникови системи във все по-голяма степен. Именно затова е много важно да подкрепим тези системи. Е, това ще даде възможност на гражданите на Европейския съюз да се възползват от предимствата на системата ще е ясно, ясно използването на системата Галилей, Галилей, но и ще се спечели доверието на обществото в тези системи. Така че призовавам съвета, освен да отдели бюджета, да разработи ясна рамка, в която ще се вместят всички тези дейности. Освен това и нови норми за съвместимост. Това са все задачи, които са свързани с изработването на една надежна, солидна система, която да представи практически решения на европейската промишленост, транспорт, защита на околната среда и така нататък. Не на последно място искам да подчертая, че е важно да се осигури географско покритие на тази система. Тя трябва да обхване цялата територия на Европейския съюз, преди да премине към други региони по света. Благодаря. Благодаря. Госпож... Госпожо Тикал, ще приемете ли синя карта от господин Рубик? Заповядайте, господин Рубик. Благодаря, госпожо Тика. Въпросът ми е следните. Смятате ли, че новата навигационна система ще предостави повече сигурност във връзка с а, данните, които ще се събират в европейски мащаб? Като се има предвид обстоятелството, че това ще бъдат европейски системи, съм убедена, че те ще спазват европейското законодателство що се отнася до защита на личните данни. Освен това, трябва да сме наясно с обстоятелството, че тази, тези нови европейски системи ще бъдат по-прецизни, така че европейските граждани като цяло ще спечелят повече от използването на системата GPS, която се използва в момента. Госпожа Хенли, за една, господин Хенли. Благодаря. С Егнус и Галилео ще се премахне монопола на САЩ, управляван от Пентагона. Това е важен пробив в дипломатическо отношение за гражданите на Европа. Това е нещо добре за индустрията, транспорта, услугите. Можем да критикуваме първоначалните разходи за публично-частни партньорства, но Галилео е първата обща инфраструктура, финансирана от Европейския съюз, която е негова собственост. Затова Галилео и Егнос трябва да се превърнат в а, а, обществени услуги в а, подкрепа на всички. Европейската космическа агенция трябва да е модел за всички институции на Европейския съюз, започвайки от ЕЦБ, която за съжаление служи само на финансовите пазари. Благодаря госпожа Хибнер за минута и половина. Много благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Говорим за технологии Европейската навигационна спътникова система, която искаме да използваме. Системата, която използваме е една от най-съвременните която ще използваме една от най-съвременните системи и това е система, която ще се използва от шофьорите, от корабите, от самолетите, банките, в спорта и така нататък. Така че изключително важно е а, тази система да съществува в 21 век. Тя е необходима за гражданската авиация, за всички други а, транспортни системи, но и а, двете системи, които съществуват в момента, се използват от военните. Ние сме сред най-развитите страни в света и тези системи трябва да бъдат разработени според всички изисквания за създаването на инфраструктура. Ще са необходими и наземни станции. Необходимо е да се осигури и географско покритие. Но нека да не забравяме, това е изключително съвременна технология. А сега остава един оратор за едно минутно изказване. Господин Ривик. Благодаря, господин председател. Смятам, че е много важно тези нови технологии да имат възможност да се използват в малките и средни предприятия. Първо като доставчици за изграждане на системата и след това като използват самата система. Концепцията за използването е много важна ам, говорим тук и за засилване на експорта. Европа ще се превърне в глобален доставчик на прецизна и съвременна технология, която отговаря на най-високите изисквания. Поздравявам докладчика за това ново развитие и за предложението на Европейската комисия за това, че се дава възможност за нова економическа политика и заето. Сега искам да помоля господин комисарята да каже своите заключителни слова. Благодаря, господин председател. бяха поставени редица въпроси по време на разискванията. Космическата индустрия за Европа е един от висококачествените сектори и се струва да насочим усилията си в тази посока за реиндустриализация на Европейския съюз. Споделям казаното от господин Рубик – относно интернационализирането на нашите фирми в космическия сектор, който е ключов. Това е част от нашата амбиция за растеж в Мянбар, Тайланд, в други а, страни са подписани споразумения, които имат отражение върху развитието на космическия сектор. И това обославя част от интереса ни в тази област. Господин Гаспари каза какво се прави, за да се гарантира, че сигналите от Галилео ще бъдат превърнати в услуги. Следващата година ще е възможно да започне осигуряването на такива услуги на базата на постъпващи от Галилео данни. Всички предприятия, заети в този отрасъл, които работят на базата на данни от Галилео в Лондон, например, очакват да разработят такива услуги на базата на данни, постъпващи от Галилео. Също има и малки и средни предприятия, които проявят интерес. Освен това и а, обикновените хора ще могат да се възползват от а, сигналите, постъпващи от а, Галилео в областта на транспорта, гражданската авиация, здравеопазването и прочие. Спътниците се използват отскоро. Коперник беше пренасочен с фокус върху Сардиния и трагедията, която отне живота на толкова много хора там. Имаше добро сътрудничество с италианските власти. Скоро след като се случи тази трагедия с свлачището. Галилео предлага по-добри гаранции, тъй като е, е система, която се управлява на европейско ниво и това означава, че има по-висока защита на данните. Галилео е на висотата на предизвикателствата. Имаме също Егнус, който е в експлоатация. Използвахме ефективно и, и е, GPS в скоро време ще изстреляме още един спътник. Галилео е важен елемент, но той е само една част от един много по-амбициозен проект. Когато говорим за гражданската защита, считам, че ще е възможно да свържем и Коперник и да има обмен на данни между двете системи, което ще гарантира, че Европа като част от света ще стане по-сигурна, по-безопасна. Освен това, може да има и други желаящи да ползват европейската система за управление на природни бедствия и за реагиране при кризи, предизвикани от природни бедствия в различни точки на света. Ние очакваме, че Галилео ще започне да подава сигнали преди да приключи мандата на сегашната комисия, което показва, че европейските институции са в състояние да предлагат резултати за европейските граждани. Ние не само искаме от гражданите да правят а, а, жертви, да затягат кота, коланите, но им предлагаме и услуги. И те могат да използват економическите а, ползи от прилагането на тази система. Галилео ще генерира печалби в размер на 9 милиарда Това ще бъде съществено постижение на нашата политика и на нашата индустрия. Благодаря на докладчика Маринеско, на депутатите, които говориха по тази тема. И това показва, че Европа е в състояние да отговори на някои от сериозните предизвикателства. Давам думата за заключение на докладчика Маринеско. Благодаря. Благодаря, господин председател. Всъщност някой зададе въпроса дали инвестицията, направена от Европейския съюз, ще бъде полезна. Да, според мен тя ще донесе необходимите ползи. И ще задам същите въпроси зададох същите въпроси по време на преговорите. Казах, че ще бъде жалко, ако се създаде нещо, което няма да е полезно за гражданите. Затова в доклада си засегнах два основни момента. Първо, приложенията и с помощта на комисията имаме повече от 100 милиона за разработката на приложения. И второ, трябва да информираме гражданите. Те трябва да знаят какви са предимствата а, на Галилей. Някой попита за защитата на данни. А, Галилео работи с криптиран сигнал, който ще защитава, ще опазва лична, личните данни. А, има регламент за бюджета за периода 2014-2020. Вече беше постигнато споразумение по този въпрос. Поради доброто сътрудничество с колегите, с докладчиците в Сянка и прекрасното сътрудничество с комисаря, резултатите са добри. Искам да благодаря на всички. Искам да спомена ирландското председателство, което игра изключително важна роля при намаляване на сроковете за преговорите. Искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този доклад и да пожелая много успехи на комисара Таляни, за да из за да получаваме ясен сигнал от космоса до, 2000, до края 2014. Утре в 12.30 е гласуването по този въпрос. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Береш основни информационни документи за инвестиционни продукти. Първият оратор е госпожа Береш за 4 минути.